Bonjour. Добър ден на всички. Драгостите. Ще говоря на румънски, на езика, който обичам. Уважаеми колеги, имам лоша новина, за съжаление. До 4 часа аз ще председателствам това заседание и това е лошата новина, защото госпожа Лакоста, нашият председател, беше болна и е, не можа да лети до Брюксел. Надявам се, че утре ще се чувства по-добре и вече ще имаме по-добри новини за нейното здраве. Prima întrebare care se impune е, Dacă există obiecții, Искам да ви попитам дали имате някакви коментари по дневния ред, а по протокола, извинявайте, дали имате някакви коментари или възражения по протокола, не. Е, Vă rog, е, aveți cuvântul, doamna Имате думата. Имам един коментар към протокол от миналия път. Моля ви този коментар да бъде включен в сегашния протокол на днешното заседание. Писмена форма вече съм изпратила този коментар. Ставаше въпрос за изказванията за наградата Люкс и изказванията на Дорис Пак. Това са неща, които трябва да бъдат включени в протокола цитирам Наградата Люкс е много добра инициатива от 2007. Това е престижна награда тази година, за да се номинират отново участниците в това мероприятие. трябва наградата Люкс да навлезе по-масово в масовите медии. Парламента трябва да търси синергии с другите европейски институции, най-вече с комисията. Това е, което беше казано по време на дискусията, а именно, че е, трябва чрез е, ефекти на синергията да се търси по-масово голяма популярност за тази награда. И е, това е важно. И това, което каза господа Пак, и това, което след това беше е, обсъждано по тази тема. Така че, моля ви, е, всичко това да бъде включено както в предишния протокол, така и в сегашния. Благодаря ви. Разбира се, това ще бъде включено в протокола. Ако няма повече коментари, тогава протоколто от 4 ноември е прият. Няма по-нататъчни коментари, значи е одобрен. Днес има превод и на български, и от български язик, включително. Doamna Verhaen a propus să prezinte un, un raport privind misiunea dânsei pentru Forumul pentru Guvernarea Internetului. Госпожа Блекайм предложи да представи доклада от е, форума за управление на интернет. Давам и думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Е, по време на последния форум за управлението на интернет бях там на място от името на нашата комисия. Протоколът както и а, коментарите са изпратени в електронен вид. Има някои неща, които са важни за нас. Ще се спра на тях. Форума за управление на интернет е форум, който се организира за девети път. Тогава в първия път инициативата беше поета а, в Тунис. Всички заинтересовани страни, всички участници в управлението на интернет бяха представени, гражданското общество беше представено, а, имаше политици, всички с а, други думи, които участват в управлението на интернет, обсъждаха важни теми за този сектор. Не на последно място беше сегната темата за неутралността на мрежата. Интензивни дебати бяха водени, като се имаше предвид най-вече международния е, контекст от различни гледни точки в различните се страни. Също интернета е важен, важно е да има достъп, обаче понякога доставчиците на интернет предоставят достъп само до определени интернет страници, да, речем до Фейсбук или до тяхното съдържание само, което предоставят. Затова е важно от европейска страна да настояваме на нашата позиция и ясно да изложим нашата гледна точка. Имаше и форум, свързана с обмена най-добрите практики и как механизма, свързан с заинтересованите страни, да бъде включен в процеса на взимането на решение след това ставаше въпрос за сигурност в интернет пространството и това е важна тема. Това е една тема, която ние последователно и системно следим. И Друга тема, свързана с сигурността, е защитата на децата в интернет. Тема, която беше обсъдена много интензивно. По време на този форум, освен други инициативи, беше подета и тази за безопасност на децата в интернет. Важно е да съберем на една маса всички заинтересовани страни, а не само законодателите, така че да се намери начин за решаване на този проблем и да се стигне до реални резултати. Правата на младите, това също е тема, която е важна, като имаме предвид случващото се в Турция. И има други е, страни, в които в този форум се е използвал, за да се насърчават и да се демонстрират правата на младите в Турция, в Истанбул. Е, журналистите са били извадени от е, този дебат което е много жалко, защото е важно този точно дебат, когато говорим за свобода на медиите и свобода на мнението, точно в този форум тези теми да бъдат обсъждани, а не чрез оказване на натиск да се повлиява на развитието на форума. Надявам се следващата година в Бразилия отново да организираме този форум и важните теми да бъдат обсъждани в рамките на форума, а не паралелно с него. През 2015 година изтича срокът. Последната година е това. United Nations Organization ще решава какво ще се случва по-нататък. Ние в момента полагаме усилия така че да има официални коментари, и да се засили въздействието на а, този форум за управление в интернет. Конференцията на ОНЕ за сега не е много добре оборудвана, тя и подготвена. Трябва да бъде подсилена организацията по тази конференция, да видим как ще излезе нещата в бъдеще, как ще стои въпроса с отчетността, с, транз... с преходния период. С други думи, да има по-голяма степен на ам, придаване на международно значение на този фе... форум, без да се оказва влияние отвън. В качеството ни на парламент ние сме на едно мнение с комисията и работим с тях заедно рамо до рамо в протокола и в писмените документи, които са ви изпратени. Виждате как, кои двустранни разговори са били проведени. Интензивни разговори бяха проведени с представители на младежкия форум. И е, знаете колко важно е участието на младите хора в е, интернет – Мога само да ви препоръчам да се запознаете по-близо с протокола и с бележките. Ще придобиете представа какво точно се случи там. Надявам се следващата година да има двама представители от нашата комисия така че да се придаде по-голямо значение на форума, да бъде предоставена по-обстойна информация от това, което се случва по време на форума. Нека парламента да отдаде дължимото внимание на този е, форум. Всички може да се превърнем в е, посланици на този форум, на този дебат, който се води на международно ниво. Нека да окажем дължимата подкрепа. Следващата година да има и а, колеги не само от Обединеното кралство, а и от други държави членки, защото става дума за важни права и свободи в интернет, които трябва да бъдат гарантирани. Благодаря ви. Благодаря ви. Тази тема е много важна. Много важна е за мен не на последно място. Тази тема в същото време а, ме безпокои и ме радва. Дали някой иска да каже нещо по това представяне, което изслушахме току-що? Обсервации? Но? No? Не Mergem департе. Благодаря ви. Няма. Тогава преминаваме към четвърта точка от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Има доклад, който е публикуван за бюджета, който е разходван през миналата година. Парламента Възоснова на доклада решава дали да освободи от отговорност на 5 ноември Сметната палата публикува доклада за 2013 година. Комисията по бюджетен контрол в момента разглежда доклада и всяка комисия ще даде своето становище. Колегата Мауро ще представи становището и на, на 20 януари ще има гласуване срокът за измененията 9 декември на обяд. Господин Мар, имате думата. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Ще ви представя проекта становището на Комисията по култура и образование, като ще изпратим на Комисията по бюджетен контрол. Целта на становището е да освободи от отговорно изпълнението на бюджет на Европейския съюз за дейности свързани с образование и култура за 2013 година. Освобождаването от отговорност е решение, е, представлява решението на Европейския парламент, който се взима по съвет съгласно препоръката на Спетната палата да изказвам слови думи. Това е политическият контрол на Европейския парламент върху изпълнението на бюджета на Европейския съюз. И това решение се основава на преглед на годишната дейност за 2013 година Генерална дирекция образование и култура, както и на Изпълнителната агенция аудиовизуални технологии и култура на Европейския съюз. На второ място, становището се взима правит и становището на Сметната палата на Европейския съюз. И в моето проекто становище предлагам следното. Първо, отбелязваме положително приоритет, който се дава на, прилаг... на прилагането на програмата Erasmus+, както и програмата Творческа Европа за периода 2014-2020 година. На второ място приветстваме факта, че през 2013 година показателя за изпълнение на бюджета за програмния период 2007-2013 година и в частност показателя за програмата Учене през целия живот и младеж в движение е от 100%. Оказва се обаче, че в края на годината разминаването между бюджетните кредити за плати задължения и бюджетните кредити за плащания са довели до недостъг на средства за плащания, което се пренася към следващата финансова година. Тук бих искала да споделя притеснението си от фактът, че подобно нещо може да се случи и през новия програмен период. На трето място може да отбележим, че Изпълнителната агенция в областта на образованието и аудиовизуалните технологии, агенцията EASA, е извършила 90% от плащанията в предвидените срокове. И тук трябва да отбележим, че всяко закъснение при плащанията пряко засяга бенефициентите. И за това би следвало да насърчим агенцията да подобри своята система на контрол. И четвъртата точка от становището е най-важната Отбелязвам факта, че през 2013 година Генерална дирекция комуникация организирала редица мероприятия в контекста на Европейската година на гражданството от 2013 година. През същия този период трябваше много спешно да бъдат предвидени съкръщения в бюджета за 2014 година в областта на европейското гражданство. И ми се струва, че програмата Европа на гражданите по която съм постоянен докладчик и която представлява пряка връзка между Европейския съюз и нейни, неговите граждани с цел насърчаване на гражданската инициатива и подаването на петиции, играе в момента много важна роля. И, и сметка на това тя се ползва с много ограничени средства, а би следвало да бъде обогатена тази програма чрез нови инициативи. Ето защо аз съм твърда против всякакви бюджетни съкръщения, засягащи програмата Европа на гражданите за периода 2014-2020 година. Това е накратко становището, което иска да ви представя господин председател. Благодаря ви, господин Малко. Сега въпросът е дали въпросата комисия иска да вземе думата. Мадам Бригит. Госпожа Бригит. Дикост. Имате думата. Мартин Руерос. Cineva депутати, deputați ще се коментезе, се интервина. Някой от чиновата нашата комисия иска ли да вземе думата на този етап? Имате думата. Благодаря ви. Докладчикът ни подчерта, че твърдо се противопоставя на евентуални бюджетни съкръщения за, в рамките на многодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година. Напълно съм съгласна с неговата позиция. Бих искал да знам за тази година комисията наясно ли е дали ще има проблеми с плащанията по различните проекти, поради различни проблеми при изпълнението на бюджета за 2014 година и предвид проектите за коригиращи бюджети. Бих искала да знам, обръщам се към Европейската комисия, какво е положението с изпълнението на бюджета в момента? Има ли конкретни проблеми с конкретни проекти и програми? Благодаря ви. Continuare domnul Morgano. Господин Моргано, има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя много е Поставихте ни едно прекрасно резюме, което много добре обобщава основните елементи на, на, бюджет, на финансовата година 2013 година, по политиките, които интересуват нашата комисия. И съм напълно съгласна, че тази част от годишната процедура по освобождаване от отговорност не е рутинна процедура, е много важна част от нашия мандат като членове на Европейски парламент. Става въпрос за демократичният контрол върху прилагането на европейските политики в държавите членки. И държа да ви припомня, че Европейският парламент освобождава от отговорност Европейската комисия не само след проверка на надежността на сметките, но се проверка и на качеството на докладите, който, разбира се се основава на доклада на Сметната палата. Тоест, дали са постигнати политическите цели, които са свързани с съответните политики. И особено днес в този период на економии, и период, в който се искат големи саможертви от нашите граждани, наше задължение е да гарантираме, че ограничените средства, които се отпускат за стратегически програми в правомощите на нашата комисия, са дали очакваните резултати. И трябва да гарантираме дали тези програми наистина имат европейска добавена стойност. И както напълно основателно отбелязва докладчика, ако има някакви проблеми с четоводството по някой от ам, програмите, които са в помощта на нашата ам, комисия като младеж движение, учене по целия живот и т.н. ние трябва да съблюдаваме за тяхното изпълнение. Но изглежда няма проблеми. Най-високият показател на грешки не, не е в нашата област, а е в по програмите, които са, са управлявани от държавите членки и Европейската комисия, от на регионалното развитие и други. През предишният програмен период 2007-2013 година се оказва, че през 2013 година има най-високо равнище на изпълнение на четири програми, в частност програмата за аудиовизуални технологии, защото ако не бяха освен тези средства, заделените средства ще да бъдат загубени. И както заявява Сметната палата в доклада си за 2013 година, тази финансова година се характеризира с е, прекалено голямо поставяне на акцента върху разходването. Би трябвало повече да се съсредоточи върху качеството на разходваните средства, но като цяло мисля, че ние можем в нашата комисия да сме доволни от резултатите, защото за поредна година през 2013 година се увеличават и мобите за участие в програмите за мобилност и чиракуване. И също така беше постигната през тази година целта 3 милиона участници в програмата Еразъм. Също така, както се каза в специалният доклад на Сметната палата, и както се казва в доклад 399 на Европарометър за участието в програмите в областта на културата, с притеснение отбелязваме, че като цяло обществените разходи за културното наследство значително са съкратени, като най-засегнати са културните дейности. Наша задача е да преобърнем тази тенденция и да не разочароваме големите очаквания на младите хора в Европа. И затова ние в групата на социалистите и демократите особено се вълнуваме от темата и може би би следвало да подчертаем този факт в проекто становището. Но в края на годината разминаването между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания доведе до недостиг на кредити за плащания, а това разбира се се отрази и на настоящата финансова година, което разбира се е неприемливо, защото разбира се Европа трябва да си погасява в дълговете, ако иска да запази авторитета си. А то говорим за много важни за гражданите програми, като е Еразъм Плюс, например, и това са програми, по които е, не, има неизплатени задължения. И това е проблем за студентите, за техните семейства. Проблем е, когато те не получават средствата, които са им отделени, за да участват в е, това прекрасно преживяване. И така ние ще внесем изменения в тази насока и съм сигурен, че докладчика и докладчите в сянка от другите политически групи ще ни подкрепят, защото тези тревоги са общи за всички нас и съм убедена, че ще успеем да постигнем заедно споразумение. Благодаря ви, госпожа Камара Берт има думата. Благодаря ви, благодаря и на докладчика. Мога да се присъединя към вече казаното до тук. През 2013 година забелязахме, че при всички програми, които попадат в рамките на нашата комисия, са програми, които са увенчани с успех. Средствата са изразходвани на 100%, което не се случва при всички програми които са финансирани от европейския бюджет. Освен това установяваме, че през 2013 години, през 2013 година и евентуално и през 2014 година ще сме изправили, изправени а, пред една дупка която стои между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания. Съветът обаче е виновен за това, тъй като не е, иска да предостави необходимите средства на разположение и по този начин се стига до там, че младите хора, които се възползват от тези а, програми, не си получават на време парите. Това е скандално. Средствата, които са одобрени, трябва да бъдат изплатени, именно защото това са едни много успешни програми. Благодарна съм на колегата Морган и смятам, че този елемент трябва да бъде подчертан още веднъж в доклада, а именно, че парламентът не е готов да играе играта на съвета, която съветът е, играе всяка година. И да не говорим, че е, тези действия на съвета имат е, негативни последици за младите хора, губи се доверието в Европейския съюз, защото не се прави разлика дали проблема идва от комисията или от парламента, ами Европейския съюз като цяло се обвинява трудно е да кажем, че съвета носи отговорност за това нещо. Няма как да стане, затова ние всички трябва да поемем тази отговорност. Ще съм благодарна на комисията, ако може да кажа още веднъж как ще изглеждат нещата през 2014 година, т.е. какви са стойностите за Еразъм и за а, младеща в Европа, но и за другите програми, разбира се. Uh, следващия оратор ще се спра на две неща. Първо Еразъм Плюс. Имам предвид старата програма е Разъм. Колко средства ще предостави съвета и колко са средствата, които са одобрени в рамката на програма. Да, а, възниква и въпросът как ще, ще бъде изпълнена тази програма. Може да стане така да речем, че на учебно заведение кандидатства за определена сума. След това обаче се вижда, че средствата се съкръщават. Ам... Има несигурност при планирането, има разминавания с изпълнението на самата програма и а, необходимо е в рамките на изпълнението да проведем една дискусия за програмата Еразъм. Това може да стане след, след шеста точка. Като цяло радвам се, че 100% от средствата са предоставени и са разходвани. Вижда се, че тези програми са от полза за младите хора, но не само за младите хора. Да не говорим за програмата за а, обучението през целия живот. Тази програма предназначена не е само за млади хора, но и за възрастните. С тези програми можем по-добре да покажем на хората с какво се занимава Европейския съюз. Тук не става само въпрос за това, че има економически стимули, които се създават, ами се работи и за насърчаване на образованието. Дорис пак посочи нещо в миналото, че тези програми са душата на Европа, така да се каже. Жалко е нещо, което искам да кажа, че не са успели държавите членки в рамките на програмите да да предоставят необходимите средства. това е една програма, която е насочена към гражданите. Това е една много малка програма. С 25% са съкратени средствата. Това е една недобра стъпка, която е предприета. Необходимо е да има повече разбиране за тези програми. Е, както и за програмите в миналото, така и в бъдещето, трябва да се избягват тези странични ефекти, които имат негативно въздействие върху економическото развитие и върху възприемането на Европейския съюз в положителна светлина. Държавите членки аргументираха своите действия. Последния начин, защо трябва да насърчаваме програмите на Европейския европейско ниво, ние ще си ги насръчаваме национално ниво. Искам да попитам, как могат отделните държави членки да, да насърчават тези такъв тип програми, свързани с обмена на студенти, с оказване на сътрудничество и съдействие? Искам да, се, да видя дали има такива програми на национално ниво и ще се радвам, ако е а, така и разбира се, ако се окаже, че е така, аз ще отегля моето предложение, което съм внесла. Пардон, пардон, конкурек дамо граматикаткис, рог. Господин Граматикакис има думата преди представителя на Европейската комисия. Мисля, че громадата ήταν πάρα πολύ καλή και Струва ми се, че становището е много добре изготвено и в него се подчертават редица важни елементи. Най-важно е казаното от колегата Петра, а именно, че има закъснение при плащанията, добри, дори и по програми, които засягат младите хора. И то най-вече в държавите членки, които вече страдат от економическата криза, като Гърция, например. В тези държави проблемите с младежката безработица са надхвърлили всички допустими равнища. И затова поне в тези държави трябва да се гарантира надежност на плащанията по европейските програми. Искам да направя една, един по-общ коментар. От Европейската комисия и другите европейски институции чуваме непрестанни похвали за европейската култура. И те са напълно основателни. Културата е в основата на Европейския съюз. Но съкръщените в бюджета и невероятното бюрократично обраме, свързано с плащанията, закъсненията на тези плащания и другите пречки, идващи от най-високо равнище в комисията, превръщат културата в а, средство за реклама за европейските институции, а не в а, истинска дворност, която би трябвало да бъде. Благодаря ви от името на Европейската комисия Домати Мурса Бригит Девърс. Благодаря ви. Най-напред бих искала да поздравя докладчикът на Европейския парламент за изготвеното от него становище. Много внимателно ще разгледаме това проекто становище. На второ място държа да отбележа, че Европейската комисия обръща много сериозно внимание на липсата на бюджетни кредити за плащания. Това е сериозен проблем при изпълнението на програмите. И доколкото е възможно, се опитваме да избягваме последици за крайните бенефициенти. Ако искате допълнителна информация, ще ви я предоставим по писмен път, защото а, сега се бяхме покъпали по-скоро за въпроси, свързани с освобождаването от отговорност. Колегата, който ще се занимава с а, следващият въпрос, в точка 6, от становището ще каже няколко думи. То, ще може да ви даде малко повече подробна информация, особено за програмата Erasmus. Е Благодаря ви. Всички направени коментари бяха много интересни. А сега давам думата отново на докладчик. Gracias, gracias, señor presidente, y quiero empezar agradeciendo las opiniones de mis eh, colegas en relación. А, ah, благодаря на колегите за становищата, които представиха. това, което се опитах да направя всъщност е това становище да не бъде толкова изчистено. Исках да навляза в същността на програмите и това беше мое задължение в днешното е, упражнение и исках и да представя няколко допълнителни аспекта, които ни притесняват за бъдещето и виждам, че вие, скъпи колеги, вие имате същите притеснения, като тези, които изложи в становището. Оцених високо някои неща, които бяха казани. Например, е, бях щастлив да чуя, че тези програми не са само чисто технически програми, които трябва да оценяваме от бюджетна економическа гледна точка само. Става дума и за нещо друго. От качествената гледна точка и става дума за самата душа на Европа. Това беше казано и съм напълно съгласен с това твърдение. Добре дошли сте да представите всякакви е, изменения, които считате за целесообразни и бъдете сигурни, че доколкото е възможно, разбира се, ще се опитам да ги включвам в това становище. Аз е, разбрах, е, че всичките представени становища днес позволяват да се обогати становището, което ви представих. Благодаря. Това са rog pe doamna Bocicor, colega noastră, să благодаря ви. Сега предавам на колегата председателството и съм сигурна, че тя, сигурна, че тя скоро ще се умори, както аз вече съм уморен. Thank you very much. And uh, the next point много ви благодаря. Следващата точка от дневния ред е Европейската младежка награда Каро Велики. Награда съществува от 2008 година като съвместна начинание на Европейският парламент и Асоциацията за наградата Карл Велики. Целта е да се насърчава европейското съзнание сред младите хора и да се насърчава тяхното участие в проекта за европейска интеграция. Наградата се дава на млади хора, които насърчават разбирането и изграждането на усещане за обща европейска принадлежност, както и насърчават усещането за това, че всички европейски живеят в една общност. Наградата се предоставя всяка година съвместно Европейски парламент и Международната асоциация за наградата као Велики със седалище в Ахен в а, Германия. Първата награда е 5, с парична награда от 5000 евро, втора награда 3000 евро и трета награда 2000 евро. Тримата лауреати на награда също така са поканени по Европейски парламент в Брюксел или в Страсбург. Освен това, представителите на 28-те избрани национални проекта ще бъдат поканени на няколко дневно посещение в Ахен. Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателят на Европейският парламент и представител на фундацията. И днес сме поканили на заданието на нашата комисия четирима представители на лауреатите лауреати Елен Асков и Питер Лонгерсен от Дания ще ни представят първа награда проектът Our Europe, нашата Европа. Втора награда отива в Холандия. И трета награда е за програмата Employment for You, заетост за вас, на представители от Кипър, Кристина Малай и Иван Терия Бояци. Давам им думата за 10 минути на всеки от лауреатите, след което ще пристъпим към размяна на мнения. И а, трябва само да отбележа, че разполагаме достатъчно време за размяна на мнение с представител на Европейската комисия, която трябва да започне в 17 часа и 15 минути, който ще бъде посветена на изпълнението на програмата Еразъм Плюс. Така че ще помоля всички да спазват отреденото им време за изказване, тъй като трябва да спазваме програмата. И така започваме с лауреатите на наградата. Не знам с кого започнем, с Елена или е- кой ще вземе думата, Елена не питам, но имате думата. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, in 2011... Добър ден, дами и господа. През 2011 година ни се зароди идеята да пътуваме из Европа и да се срещнем с представители на нашата, нашето поколение. През 2011 година в Европа имаше много проблеми, и, които нас ни вълнуваха. Се бяхме пари в продължение на две години, защото искахме да, да осъществим това пътуване с или без средства. И така между 2013 и 2014 година ние двамата, т.е. аз и Елена, посетихме 24 европейски държави в рамките на едно голямо пътуване за проучване. Сговаряхме с 500 млади европейци и живяхме в домовете на 100 от тях. Така виждате маршрута на нашето пътуване. И Докато пътувахме, Изготвяхме радиопрограма, публикувахме кратки видеоматериали и статици на нашата веб страница на английски и датски язик. Ние сказахме тези случки, за да споделим истории на млади хора из Европа. За нас беше важно да а, разберем какво се случва с младите хора в Европа и решихме, че може би и други млади хора биха се радвали да се запознаят с този опит. Имахме също така и екип от 21 училища, които ни седяха в Skype. скайп. Разказвахме им как живеят моите хора в държавите, които посещавахме и много често домакините ни, които ни приучаваха, също се включваха в скайп разговорите ни и сами разказваха какво е положението в техните държави. И по този начин, на практика, още близо 2000 датски ученици имаха възможност да участват в нашето пътуване и да прибият представа какво се случва с моите поколения в Европа в момента. И което продължи и след прибирането ни в Дания преди 6 месеца, ние, пак казвам, това сме ние двамата. Изнесохме 50 лекции в а, голям брой а, училища в Дания и по време на тези лекции използвахме видео и аудиоматериали от нашето пътуване. И лекциите са уникални, защото по този начин учениците добиха много ясна представа как живеят младите хора от тяхното поколение. Лекциите също така Отбелязаха важните политически и политически тенденции в момента, като младежката безработица, десният екстремизъм, политическите движения и новите културни и политически инициативи. Нашата цел е да провеждаме дискусии, да събуждаме интерес у младите хора и да им обясним, че тяхното участие в европейски проект е много важно. В нашите лекции в проекта ни като цяло ние се съсредоточаваме върху младите европейци. Разследваме събираме и разпространяваме личните истории на едно младо поколение, което живее в историческа епоха. Благодарение на този проект и благодарение на това пътуване имаме много богата мрежа от млади хора по из цяла Европа. Все още сме в връзка с около 200 от младите хора, които срещаме по време на пътуването си. И в момента разработваме нов проект. Искаме отново да пътуваме из Европа в продължение на 3 или 4 месеца и да изкопим документален филм, чрез който да споделим как живеят младите европейци, за са още повече млади хора. И да дадем възможност за изява на младите прогресивни европейци, които да вдъхновят и други млади хора да предприемат действия и да се почувстват важни. И ако още не сте го разбрали, основната идея на проекта беше, че ние самите бяхме много любопитни, кои са младите хора в Европа днес. И стигнахме до извода, че младите европейци живеят в доста трудно положение и дори понякога ги наричат загубеното поколение. И не искахме сами да видим какво се случва, защото много често специалисти, журналисти, дори и политици говорят и правят заключение от името на младите хора, а много рядко самите млади поколения говорят сами за себе си. И още веднъж искахме да дадем глас на младите европейци. И искахме да организираме повече разисквания и да насърчим повече интерес и с различните държави в Европейския съюз, защото има недостиг на такъв диалог. И също така, с кризата за нещастие се вижда засилване на омразата, предразсъдъците и а, е, стигматизацията, като например ботливите германци и мързливите гърци. А това не е добър начин за сътрудничество в модерната Европа на 21 век. И ние искахме да се противопоставим срещу тази политическа риторика. Нашия проект отново показва, че има недостиг на демокрация в е, действието на Европейския съюз и че политиката на ЕСА не е достатъчно прозрачна. Искахме да разберем защо не функционира добре системата и защо хората не се чувстват част от проекта. И искахме да насочим европейците да се чувстват като европейци, а не като членове на млади поколения, живещи в различни държави. Защото ние сме новото поколение, ние ще бъдем на власт в Европа утре. И трябва да осъзнаем, че бъдещето е повече европейско, отколкото национално. И така какво ще направим с властта, с която ще разполагаме утре и какво бъдеще искаме за Европа? И накрая бихме искали да направим няколко заключения от на нашето изследване. Всяко поколение е изправено пред своите предизвикателства. Ние сме изправени пред огромни такива, които са както от личността, така и от структурно. И всички ние се нуждаем от а, надежда, амбиции и доверие в нас самите и в едно общо устойчиво бъдеще. Ние се страхуваме да създаваме деца на този свят, притесняваме се за околната среда и за безконтролните економически растеж, неконтролираните финансови спекулации, данъчните убежища. Но такъв е света, в който живеем и такива са предизвикателствата, под които е справено нашето поколение. И ние не бива и не можем да си затворим очите тук в Европа и да продължим с живота на потребителство, както го правихме до сега. Трябва сериозно да се ангажираме в проблемите, свързани с изменението на климата, войните по света, липсата на равенство и недостига на демокрация. Ние сме част от едно а, поколение в затруднено положение, което живее в един континент в затруднено положение. Ето защо не е достатъчно вие или системата да ни предоставят а, лични решения. Срещнахме се с много безработни младежи по време на нашето пътуване из цяла Европа и всичките ни казаха, не искаме просто работа, ние искаме радикални промени в структурата на обществото. Така че може би трябва да се присъединим към тези млади хора в техните искания. Нека да бъдем творчески, нека да проявим социално въображение, нека да повярваме, че нещата могат да бъдат по-добри, могат да бъдат по-различни. Защото нещо не е в ред, когато економиката не дава възможности на младите поколения. И има проблем, когато политическата система отговаря само на сигналите, идващи от един хаотичен финансов пазар, който създава криза след криза. Днес, днес живеем в един свят, създаден от финансови интереси и борси. Но е крайно време да променим този свят, за да се действа и властта да е у хората, а не в финансовите пазари. Разговаряхме с двама млади ев... европейци. Разговаряхме и с политици от Европейския съюз и мисля, че е крайно време да започнем да изграждаме едно общество на социалното равенство, едно устойчиво екологосъобразна точка общество. И накрая ние излязохме в една епоха на капитализъм. Всички искаха повече, всички си мечтаеха да заминат в големите градове и да станат медийни звезди или изпълнителни директори. Всички бяхме научени да се интересуваме само от себе си и да търсим личен успех и лично развитие научени бяхме да използваме економиката за личен интерес, а не да използваме възможностите си за общото благо. Затова сега не да се върнем към солидарно сътрудничество и активна ангажираност в, една, в едно общо, в едно общество на споделеното, споделеният живот. Но за щастие видяхме и положителни послания в време на нашето пътуване. Надяваме се кризата да създаде един нов менталитет. Ние сме едно поколение, което лично беше засегнато от структурните последици, от антисоциалното поведение, казино капитализма и провала на демокрацията. И ние сме неясно, какво трябва да се поправи в системата. Да, но разбира се, ние се прибрахме в Германия и с надеждата, че след с надежда след това пътуване. Защото осъзнахме, че може би нашето модо поколение или първото поколение, което може да бъде поколение на истински европейски граждани. Разполагаме с нови инструменти, всички говорим добре английски и можем лесно да общуваме помежду си. Можем лесно да разговаряме с а, сервитьорите, например, и да ги попитаме директно как, как живеят те. Разполагаме също така и с интернет, което улеснява общуването с всички по всяко време. Също така няма и граници в Европа, което улеснява контактите между хората. И с това ни се струва, че може би и нашето поколение може да бъде и първото поколение, което е наистина европейско. Защото разполагам всички тези инструменти, освен това, може да се сравним и с поколението на нашите родители, които вече започнаха да използват тези инструменти в някаква степен. Но ние трябва да намерим и нашите собствени начини да бъдем активни и сме убедени, че можем да го сторим. И също така смятаме, че целта на Европейския съюз трябва да бъде да мобилизира част от политическата енергия, а тя е там някъде навън, въпреки че едва една трета от моето поколение изобщо гласува на избори. Но има политическа енергия, тя трябва да бъде мобилизирана. Друга задача на нашето младо поколение е да се научим как да мислим над националните политически категории и да осъзнаем, че можем да имаме едно добро европейско бъдеще, ако бъдем активни, ако гласа ни се чува, ако сме ангажирани в трансгранични проекти и т.н. нататък. Нашият проект се казва Нашата Европа по две причини. Първо, защото трябва да поемем отговорност за нашия континент. Не можем да не сме част от играта, защото сме част от нея второ място на Минаров проекта си нашата Европа, защото смятаме, че ние, моето поколение, не само трябва да отговаряме на изискванията на обществото и да се вписваме в схемите, начертани от някой друг. Ние смятаме, че имаме право да имаме наши собствени искания и собствени мечти и затова трябва да бъдем достатъчно смели и да заявим ясно, че това е нашата Европа. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето представене и поздравления за вашия проект. Благодаря ви. Ще дам думата на другите лауреати. Uh, good afternoon. Добър ден. Ние сме членове на ЯО Делфт. Това е младежки съвет в Нидерландия, в град Делфт. Млади хора между 15 и 21 години. Имаме 6 активни членове в момента. And uh, the Осем времени членове. Организираме събития в Делфт свързани с проблеми в общината. Опитваме се да събираме гледните точки на младите хора по време на тези събития. За този проект подходихме по различен начин. Ние не се концентрираме върху общината, върху Европа тъй като през ноември 2012 година беше организиран младежки форум, свързан с младежката безработица. Направихме изследвания за 2012 година, свързани с младежката безработица. Добре е да се обърне внимание, защото този проблем се задълбочава и трябва да се реагира. Образованието е голяма част от това. Има все по-малко средства за университетите и училищата. Трудно е за учащите да участват в проекти. И освен това, необходимо е много тях да работят същевременно, за да могат да си финансират обучението и така не могат да се концентрират изцяло върху своето обучение. Доста трудна задача. По време на младежкия конгрес е, се обърна внимание на 6 различни теми. Първата тема е свързана с възможностите на трудовия пазар и мобилността свързана с него. Трудно е да се намира работа в чужбина. Няма достатъчно информация, осведоменост по този въпрос. Връзката между предприятията и образованието. Това също е една много важна тема. Предприятията не разполагат е, с информация за младите хора, които се интересуват от тях, а пък младите хора не разполагат е, с информация с предприятията, които биха ги наели. Това е също голям проблем. На следващо място квалификация на дипломите. Не всички дипломи в Европа са на едно и също ниво е, Опитахме се да ги сравним и видяхме, че има доста пропуски. На следващо място, младите предприемачи. Това е въпрос, върху който трябва да се работи допълнително. Трябва да има повече млади хора, които да започват свой собствен бизнес. Освен това, има липса на насоки за такива млади хора. Смятаме, че темата за обучение в Европа без граници е много важна. Високообразованите млади хора участват в програмите, но по низко образованите млади хора с неохота участват в тези програми. Трябва да се обърне внимание на този въпрос. На следващо място чиркуването. А, това е важна тема, това е един вид инвестиция в бъдещето. От друга страна е и ефтина работна ръка за предприятията. Изготвихме и резолюция по всички тези теми, които бяха обсъдени. ние предоставихме всички тези въпроси за дискусията на нашите участници дадохме възможност те да обмислят тези въпроси. След това те бяха събрани в групи и а, в писмен вид изложиха своите позиции. Така че е, в крайна сметка имахме представа за това кой какво мисли по поставените въпроси. Има и въпроси от е, международно естество и от местно естество. Има въпроси, които са важни и за Европа, но има и въпроси, които са важни за местната ви общност. Сам по себе си всеки един от нас не може да направи много на европейско ниво, но може пък да направи нещо на местно ниво. Това се опитваме да направим ние в Делфт. През ноември 2012 година поканихме шестима млади души от, 9 различни, от 10 различни страни. And, uh, we did this with a, with a... Um, по време на това мероприятие имаше много млади хора, които взеха думата. Имаше и uh, сесии така наречената мозъчна атака. Младите хора работиха в групи, имаше по няколко сесии на ден и накрая беше направено обобщение на темите, които са обсъдени. В края на седмицата изготвихме една обща резолюция. След това се проведе нещо като гласуване – и младите хора можеха да they thought what's the most important. Uh, this... Имало е бележки върху резолюцията. Всеки е могъл да залепи своята бележка върху резолюцията и да каже какво иска да бъде променено. След това имаше отново а, сесия мозъчна атака. Беше изготвена и мини резолюция след тази сесия. След това имахме а, обедна почивка. Проведохме втора сесия, изготвихме втора а, резолюция и обобщихме темите от деня. По време на вечерната програма много се забавлявахме. Беше важно да се опознаем по-добре, защото е важно групата да се сплоти по този начин а, ние смятаме, че хората ще са по-отворени и ще е по-лесно за младите хора да отворят сърцата си и да говорят за темите, които ги вълнуват. В края на седмицата изготвихме резолюция. We will talk about this resolution. First of all... И отново обсъдихме важните теми. Относно чиракуването, това е много важен аспект, който ще отполза за Европейския съюз. Младите хора трябва да се запознаят отблизо с дейността на съответното предприятие, в което са наети и някои млади хора може да не се интересуват от някой вече ръкуване, което означава, че могат да опитат на друго място късмета си. И младите хора и работодателите трябва да са стимулирани да участват в програмите за чиракуване, като тези програми се разпространяват в Европа и в образованието. Пред, младите предприемачи е програма, която също е много важна. Тя може да има влияние върху младежката безработица, може да принесе създаването на работни места и насърчаване на економиката в Европейския съюз. Искаме да се насърчава тази програма на три нива. Първо, развитието може да бъде стимулирано и подкрепено от Европейския съюз финансово или по друг начин. На второ място, Препоръчваме а, реформи в образователната система, в училищата, в държавите членки, да има повече възможности за ученици да бъдат обучавани и да започват свой собствен бизнес. бизнес. На последно място, важно е за а, големите компании да оказват а, съдействие на младите хора и да има взаимно сътрудничество. С другата тема мобилността на европейския трудов пазар. Важно е да се засили потока от информация, свързана с възможности да се работи в чужбина. Смятаме, че младите хора няма достатъчно, достатъчен достъп до информация, за да се ориентират за какво става въпрос. Искаме е, да се засили ефективността, хор, младите хора да бъдат насочвани, ориентирани, така че да могат по-лесно да си намират работа. Относно квалификациите и дипломите, искаме да има сравнителна таблица за отделните курсове на обучение, така че е, да се види на какво ниво е всеки един – и а, така, че да могат да се а, сравняват отделните нива на образование. Важно е освен това да има курсове за повишаване на квалификацията, така че да могат младите хора да се възползват от това. Относно връзките между бизнеса и младите хора, т.е. и образованието, необходимо е работодателя да получи повече информация за съответния млад човек, който иска да работи в това предприятие, така че да има взаимно обогатяване между бизнеса, младите хора и образованието. Ние изготвяме планове не само за Европейския съюз, ами ам, обмисляме им провеждането на местни проекти. Има млади хора в Делфт от различни страни, ние обмисляме местни проекти, в които те да участват и да ги използват за своите родни места. В Делфт има два различни проекта, които са много, проект, много успешни. Първият проект се нарича да работите в Ял Делфт, във вашия Делфт. Има Фейсбук страница, има и друг проект, Pop-Up Store. С тези два проекта се дава възможност на младите хора по-лесно да се снабдяват с необходимата им информация. В този Pop-Up Store младите хора, които не знаят как да започнат или как да си напишат автобиографията или не знаят как да търсят работа, могат да отидат на този Pop-Up Store и да се информират, да подобрят своите умения, да си напишат автобиографията и такива неща. Виждате снимка на всичките 55 млади хора, които участваха в този конгрес. Имаше деветима политици, които също дойдоха и взеха участие в Конгреса. Много неща са направени, но, но все още остават много неща, които трябва да бъдат свършени. Ние се опитваме да продължаваме нашата битка срещу младежката безработица и да дадем на младите хора а, възможно да се развият в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви. And, uh, the next... Благодаря ви. И третата награда носят Кристиана и Емантия. Hi, we are Christiana Здравейте, ние сме Кристияна и Ева от Кипър и сме част от неформалната група Младежка динамика. Ние сме доброволческа група със седалище в Кипър. Нашата група беше създадена през 2011 година. И след като проведохме много обмени, участвахме в много програми в чужбина, решихме, че искаме да се върнем и да сторим същото в нашата общност. Проектът ни се нарича Employment for You, заетост за вас и е част от програмата Младеж в движение. Имаме 9 държави участници Кипър, Естония, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Общо 26 участници имаше в програмата. И повечето от тях или бяха безработни млади хора, или млади хора, търсещи работа в, по време на този период. Проектът се провеждаше в Никозия и се проведе между 13 и 20 април 2013 година по време на престоя си в Никосия. Участниците имаха възможност да посетят археологическите обекти в града и да научат доста за историята на Кипър. Проектът се осъществяваше в младежкият хостел в Никозия, който е разположен в центъра на столицата ни. Преди да започнем обучението, искахме да покажем какво е положението с пазара на труда през 2013 година в Кипър. По това време по-голямата част от държавите членки в Европейския бяха изправени, бяха в разгара на кризата. И показахме също така как по принцип се развива по права линия живота на човек, е, образование, започване на работа и пенсиониране. Но им показва също така, че може да се, нещата да се развият и по-различен начин. Както вижте, става един, тук може да има един ски лабиринт, Свършване на училище, следване в чужбина, стаж или чиракуване в друга държава, връщане в собствената си година или да продължат да работят в друга държава. Обяснихме, че могат да променят своята специалност и разбира се, пенсията идва чак най-накрая. Целта на обучението Отбелязахме, че в девете държави, участващи в нашия проект, има специфични, специфични умения и им показахме кои са тези умения. Показахме им стъпките, с които да подадат своите възможности за наемане на работа, новите умения, които се изискват на пазара на труда от моите хора и как могат да подобрят своите подприемачески способности, както и каква е конкретната роля на младежките организации, на правителствата, на младежките съвети и работодателите. И разбира се, какви са техните възможности след завършване на училище, какво могат да правят те. Показахме им тази картина и му Питахме се да им обясним, че дори и да смятат, че са стигнали до задъна на улица, винаги могат да продължат пътят напред, защото се срещнахме с много млади хора, които бяха разочаровани от отхвърлянето, някои от тях дори страдат от депресия. Една от дейностите ни беше те нареченото кафе на Европейския съюз. Участниците бяха разделени на малки групи, и трябваше да отговорят на пет въпроса, включително и на това какво могат да направят работодателите, за да подобрят немането на работа, каква е ролята на правителствата и на Европейския съюз. После имаше разговещени разисквания в самите групи, след което те представиха резултатите на останалите групи. Имаше и семинар за европейската автобиография. Стъпка по стъпка им беше обяснено как могат да си създадат Европас автобиография. Имаше възможност и за други дейности и други съвети, като, например, как трябва да се облича човек за интервю за работа, как да се ръкува и други важни и полезни умения, които могат да се научат само чрез споделяне. Изслушахме и презентация за кариерите в Европейския съюз, т.е. моите хора чуха как могат да работят за европейските институции и стъпка по стъпка им беше обяснено как могат да кандидатстват за работа в Европейския съюз следващият семинар, който организирахме за моите хора, се наричаше проектът Вдъхновявай и ръководи. Това се оказа и най-успешният проект, защото се оказа, че участниците искат да работят сами за себе си. Оказа, че те не искат да слушат лекции. И затова и проектът се оказа най-успешен. Те имаха възможност да работят в националните си групи и да създадат собствен проект. Проект, който могат да разработят и да осъществят в държавите си по происход. И много от младите хора ни казаха, че наистина са осъществили проекта, който са изготвили по време на обучението. Така че те са се прибрали в родните си държави и са осъществили проекта по сходен на нашия. Едно от представенията беше от страна на представителството на Европейската комисия в Кипър обяснихме на моите хора какво е устройството на Европейската комисия, на Европейския парламент и как функционират те. Много от моите хора нямаха никакво понятие как работи Европейския съюз, тема, която беше споменати преди малко. И така те имаха възможност сами да се запознаят с този с функционират на Европейския съюз. Следващото представяне беше направено от друго длъжностно лице, което им обясни по економическото положение в момента, помогна им сами да разберат финансовата криза и да си дадат сметка за другите проблеми в техните държави. Това изложение беше направено от а, отделът за човешки ресурси на Кипър, който ни обясни какви проблеми се сблъсква той, какви са проблемите в другите държави, членки по отношение на човешките ресурси Имаше друг а, лекция от университетски преподавател, свързан с търсенето на работа, трудностите, които се пускат с младите хора и как могат да ги преодолеят, какви умения се нуждаят и какво търсят работодателите. След това изслушахме изложение за програмата Младеж в действие и за ключовите действия по нея. И едно момиче от Кипър ни разказа собствения си опит с EVS и как тя самата е взела участие и как този опит е помогнал в кариерата и в Кипър, след като се е върнала обратно. Следващата презентация беше как моите хора могат сами да създадат своя неправителствена организация. Това беше много важно за тях, защото повечето от тях идват от организации и за тях това беше важна информация. Разбира се, обученията и обмайнат винаги са свързани и с а, културни занимания и мероприятия, с които всеки показва своята национална култура. И по този начин прекрасно завършваме всеки ден на лекции. Всяка държава имаше възможност да а, представи националните традиции една вечер след а, лекциите. Посетихме и Елимасол, това е амфитеатъра в града, ако го познавате. Посетихме и замъка в Елимасол. Младите хора много се много високо оцениха това посещение. Подобни посещения на място винаги са много полезни, защото представяме културата на нашата страна нашият остров е доста изолиран. Знаем, че за хората не е лесно да дойдат до Кипър. Полетите са доста скъпи. И затова се радвахме, че можем да покажем поне тези млади хора или масало. И накрая завършихме в дух на добро разбирателство, защото всички сме равни, беше много неофициално на цялата програма, но за нас е важно да покажем и на нови участници и в Кипър и другите държави как могат да разрешат проблемът с младежката безработица. Да се имаме нужда от по-голямо участие на млади хора, искаме да ги вдъхновим с опита на други хора, да ги информираме по-добре за положението, в което живеят и да подобрим техните умения. В заключение ще отбележа само, че като преподаватели и обучаващи стигнахме до извода, че подобно много други проблеми и безработицата е пряко свързана с образованието. Оказва, че младите хора нямат необходимата квалификация, но с това нямат и повече възможност за образование те завършват университет, получават диплома и се оказва, че няма какво да направят с образованието си след това. Затова трябва да променим цялата образователна система и да дадем повече творчески възможности на младите хора. Защото младите хора имат творчески възможности, но не могат да ги, да ги развият в настоящата образователна система. И това е нещо, което трябва да се промени. Ние сме убедени, че образованието може да промени заедостта и не само нея. Благодаря ви. Благодаря ви за интересното ви представяне. Уважаеми колеги, сега може да поставяте въпроси или да вземете отношение по казаното от младите хора, участвали в различни проекти. Госпожа Камерверт. Äh, Благодаря ви. Благодаря на младите хора. Желаем всичко най-добро. От 5 години сме в парламента и от 5 години съм в журито ам, за наградата Карл Велики. Прекрасно е да се види как младите хора се вдъхновяват, участваш в проекти, поемат инициативи и ако вие сте представители на младото поколение, няма защо да се притесняваме за бъдещето на Европейския съюз. Можем уверено да гледаме в бъдещето, ако вие сте представители на младите хора, които са толкова ангажирани. Но се опасявам, че по-скоро тук става въпрос за изключение, отколкото за правилото. Много сте пътували и вие имали сте контакти с много млади хора от Европейския съюз. Навсякъде ли Проблемите са еднакви, възприемат се по еднакъв начин или в отделните държави членки има големи разлики. Имам предвид тези страни, които са в тежка економическа ситуация, те по малко положително ли е, гледат на бъдещето или пък те се опитват да направят всичко възможно, за да излязат от блатото, или пък казват всичко е безцелно, реагират по-депресивно, нищо не ги интересува. С други думи, интересно за мен е да знам как са реагирали младите хора към вашия проект, дали вашите проекти са допринесли за това младите хора да се мотивират и да кажат ние се заемаме сами с нашето бъдеще, взимаме нещата в наши ръце и ще градим нашето бъдеще, вместо да се каже всичко е наопак и нищо няма да излезе. Проектите, с които се занимавате, са прекрасни и е хубаво да доразвивате тези проекти в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Времето напредва. Имам четирима членове, които искат да вземат думата. Дали да приключа с списъка с изказващите се? Добре. След колегата Граматикаки. Списъкът се затваря. Давам думата на госпожа Ферхаян. Искам да благодаря аз на младите хора и да ги поздравя от все сърце. Вашите постижения са наистина впечатляващи. Това са много големи проекти всяка година, които се изпълняват на европейско ниво и всяка година обсъждаме тези проекти в нашето жури. Аз съм била и кмет на Ахен и лично съм участвала в награждаването на някой от лауреатите на наградата Карл Велики. Много се радвам, че сте тук днес след нас, сред нас, за да представите вашите проекти. Ясно е, младите хора да покажат, че имат какво да кажат. Ам... Хубаво е, че вие се занимавате с на вашите връзници и то активно, а не пасивно. тоест да кажете, възрастните правят и без това каквото си искат, ние не можем да а, направим нищо, точно напротив. Вие участвате в тези проекти, участвате в дискусии и радвам се, че днес сте тук сред нас, изложихте вашите гледни точки, ни представихте вашите проекти. Относно устойчивостта на проектите и как да бъдат привлечени още повече млади хора, в дискусите, които се водят. От ваша страна, имате ли някакви предложения за нас? Ние като европейски политици и депутати можем да подобрим, така че това, което правим ние тук, да е от по-голяма полза за младите и да могат съответно и младите хора да ам, бъдат привлечени повече от дейността на Европейския съюз, защото от моите посетители виждам, че има и млади хора, ученици, цели класове, които доста са, са заинтересовани от нашата дейност. не на последно място, нещата зависят от самите млади хора, дали са интересуват за нещо повече от това, което се случва с тях или в тяхната непосредствена близост. Как можем ние да поставим други акценти така, че да можем да обхванем по-добре младите хора и да участвате по-интензивно в взимането на решенията на европейско ниво? така че да можем да вдъхновим и други млади хора да се занимават с европейски проекти. Ек, според вас, какви са възможностите да се скъси дистанцията с младите хора? защото вие сте заобиколени от млади хора и най-добре знаете как можем да привлечем младите хора и да ги спечелим за европейската идея. Thank you very much for the presentations. Um... Благодаря ви за направените презентации. Аз цял живот съм участвала в подобни програми и съм насърчавал младите хора да споделят опита си с хора от другите държави. Така че не съм. Много бях почерпена от а, някои от вашите инициативи. Действително сте много амбициозни, което заслужава похвала. похвала. мен ми хареса фактът, че групата от екипа отбеляза колко важна е творческо, творческото и колко важно е да се намери място за творчеството в учебната програма, а за вас е много важно да се развивате и да постигате успехи в един много предизвикателен свят. Искам да се обърна към групата в Дания. Кои три държави не сте посетили? Казахте, че посети 24 държави, предполагам преди присъединяването на Харватия, така че кои три държави членки не сте посетили? Аз самата представлявам Обединеното кралство, родният ми език е английски и бях много впечатлена от твърдението ви, че английският език допринася за преодоляването на границите. в контекста на евроскептичните настроения в моята собствена държава и възможността Обединеното кралство да влезе в Европейския съюз, което се надявам да не се случи. Надявам се хората да гласуват за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз, ако стигне до там. Но фактът, че английският като език е толкова важен за програмите, под които вие работите, ме кара да се замислям как смятате, че може по-лесно да се свършите с младите британци и да ги включите във вашите действия? Питам се дали имате Twitter или Facebook. Ние докато ви слушаме, е, публикуваме твитове за нещо от случващото се и мисля, че в документите би било хубаво да включим а, връзка към вашите интернет страници и твит а, профили. Това би било много полезно за нас. Благодаря ви. Участие ще имат по две, по две минути да отговорят накрая. Госпожа Шордова има думата. Мерси, шер. Е. Благодаря, скъпи приятели. Ще ви говоря на френски. Може би ще ме разберете по-добре, отколкото ако ви говоря на чешки. Аз идвам от Чешката република. Аз съм също член на журито Участвах също в дейност дейностите на Младежкия Европейски парламент, който работи в Чешката република и се занимава с дейности, сходни до вашите, които са много интересни. Аз искам да ви уверя, че вашия опит, вашите заключения са изключително интересни за нас. Вярно е, че ние европейските е, депутати. Може да изслушаме вашия опит и мога да ви уверя, че за мен е изключително важно да ви чуем, да, да опознаем вашите виждания, вашите предложения. За вас е, имам една покана ако искате да продължите да разработвате вашите проекти, да посетите Чешката република, ако не сте го направили вече. И най-вече се обръщам към колегите от Кипър. Чешката република има много добър опит с реформата в областта на образованието и може би за вас ще бъде нещо полезно. Тъй, че аз ви кани, ако искате да дойдете, може да ви помогнем да откриете неща, които за вас ще бъдат подходящи и интересни. Но при всички положения аз искам да ви насърча да не изоставяте вашите идеи, вашия път и да продължите напред и ви благодаря за чудесната работа. Thank you. And Mr. Luria. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на участниците за техните представения. Много бях впечатлен от представенията на дъчаните и кипърците и на това, че са се съсредоточили върху местните дейности. И наистина е много важно да се работи по, по този начин на местно равнище, отдолу нагоре. В Кипър заявих, че не винаги сте наясно как функционира Европейската комисия. Ами добре дошли в клуба. Но да ще отбележа, че ми станаха интересни някои от коментарите на датската група. А, може би не съм ги чувал правилно. Надявам се, че не съм ги чувал, чувал правилно като например демократичен контрол върху мултинационалните компании. моля да уточните какво точно имате предвид, защото ми се струва, че искате да се върнем към една друга Европа, която престана да съществува преди около 25 години. Но много ви е благодаря за присъствието. Много се радвам на коментарите ви, свързани с предприемачеството. Заедно с действията на местно равнище, те ми се струват много важни. И накрая, в отговор на казаното от колегата Хейвенс и колегите на председателската маса. Много се говори за промяна тук. Искаме промяна. Каква точно промяна обаче искаме? Какво точно искате да се промени? Искам конкретни примери да ми дадете, ако можете. Благодаря ви. И последен думата има господин Граматикакис. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πριν γίνω ευρωβουλευτής ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Аз съм бил преподавател в университета и много щях да се радвам, ако тези млади хора бяха мои студенти. Те показаха, че са много вдъхновени, работили са много усилено. И аз веднага бих им дал диплома. Но тъй като посечение на обстоятелствата съм член на Европейския парламент, аз не искам те да са мои студенти и нямам как да им дам а, примери или насоки, но знам, че младите в Кипър, например, се сблъскват с чужда окупация, че много от младите хора в Европа са се борят с несигурността на своето бъдеще и че живеят в истинска агония, че това оцеляват и то не само от финансова гледна точка, но и от психи, психическа гледна точка. Затова искам да се обърна към всички млади хора по Европа, от името на всички нас, възрастните хора, искам да ви се извиня. Благодаря ви. Now... Uh, Благодаря ви. По две минути на екип, за да отговорят на въпросите. Um, so there's a lot of questions. Много въпроси бях зададени. Благодаря ви за което. Дискусията за многонационалните компании и съветския комунизъм. Не смятам, че имаме а, е, време за това, но не а, е, ви казвам, че ние не сме за това, това да се връща Съветския съюз. Относно мотивацията да се променят нещата. В и, Южна Европа младите хора се сблъскват с много проблеми. Необходимо е те да бъдат вдъхновени. Те е, се ангажират в много действия. Това обаче не го забелязваме в скандинавските държави. Ние нямаме проблемите на младите хора от Южна Европа, но на нас ни липса мотивацията. Ние сме повече концентрирани върху себе си. В е, Южна Европа, разбира се, хората няма такива възможности, каквито имаме ние в Северна Европа. Ако те ни помогнат с депресията, ние ще им помогнем с корупцията. Нещо такова. След това беше обсъдена темата за клиентелизма и активизма. За това, че трябва да се проявява по-голяма активност да, и ние трябва да сме активни, и вие трябва да сте активни. Никой не казва, че ние трябва да сме пасивни, независимо за какво ниво става въпрос, национално или европейско. Беше зададен и въпрос, свързан с това, че има ученици, които идват тук в Европейския съюз и на други места, но те са по-скоро пасивни. Има нужда от по висока степен на европейска социализация. Има проблем свързан с това, че недостатъчна информация получавам в училище за Европейския съюз. Ако съм имам само 30 часа преди в обучението за това как да гласувам аз за по време на европейските избори. Необходимо е да има по-висока степен на европейска социализация, както казах. Това ще е един прекрасен процес. Но а, не знам дали всички млади хора ще искат да участват в такива проучвателни а, пътувания. Но могат да се предвидят други програми, които да са внедрени в учебните планове, може би на национално ниво, учителите и министрите, съответните ресорси министри могат да направят нещо. Когато ние двамата ходихме по училищата и разказвахме на младите хора за нашето пътуване, за проблемите на другите, ние показах, показвахме видеозаписи, снимки и усетихме как представихме Европа пред тях по друг начин. По начин, който накарах младите хора да проявят по- голяма ангажираност. Не знам в европейските, другите европейски страни дали това а, ще подейства по такъв начин, но поне от учителите чухме, че такъв тип лекции в училищата ще са много полезни защото лекциите, които изнасяхме, имаха личен елемент. Ние давахме конкретни примери а, за конкретни а, европейци, за конкретни хора. Е, на младото поколение липсва тази европейска идентичност и европейската култура. Трябва да се чувстваме като част от европейското младо поколение, а не като млади хора от различни поколения, от различни държави. За 10 секунди само да отговоря. Двадесет четири държави членки посетихме, 19 са държави членки на Европейския съюз, Финландия, Латвия, Литва, Кипър и така нататък. Ето имаме брошури на, за нашата интернет страница. Благодарим за поканата за Венето красло. Ще дойдем с удоволствие. Моля ви, изпращайте ни повече покани. Благодарим ви. Благодаря. Следващия екип за две минути. Моля ви, не превишавайте времето си. Благодаря ви за вашите думи, които бяха много мили. Смятам, че има различни перспективи в различните страни някои от младите хора са се опасяват за своето бъдеще. Говорих с момиче от Полша и тя каза, че в нейния град младите хора са бити от полицията, защото са демонстрирали, че не са могли да си намерят работа. Хората не са обезпокоени. Важно е младите да започнат да осъзнават, че техният глас се чува. Младите хора не знаят по какъв начин да постигнат своите цели. Има много проекти, които се изпълняват на европейско ниво. И много от проекти са изпълнени с добри намерения, но не знам дали младите хора са наясно как да участват в тези програми и дали въобще знаят и за тяхното съществуване. Някой а, попита дали искаме да предложим някакви решения. Ние смятаме, че Европейския съюз трябва да предлага обменни програми е, на всички държави членки, дори и за нискообразованите ученици и студенти. Защото високообразованите млади хора имат такива възможности, но нискообразованите нямат такива. Хубаво е и те да имат такива възможности, защото те са важни. За да могат да осъзнаят те, че Европейския съюз е едно цяло и могат да си търсят работа и на друго място. Могат да отидат в друг университет, да участват в друга образователна програма. Guidance there's often... Има липса на насоченост, на ориентация. Много млади хора не знаят какво означава това да се работи в чужбина. Време е тези неща да се променят. Благодаря ви, кипърски екип. Някой от един от най-активните членове е едно момче, което излезе на улицата и а, започна да говори на английски. И той беше много развълнуван, че е взел участие а, в много обменни програм, програми в Кипър и в други страни. Трябва младите хора да знаят какви възможности съществуват в тези проекти. Попитахте ни как ние можем да ам, насърчаваме заближаването към Европа. Необходимо е да сме по-мобилни. Ние ам, вярваме силно в образованието. Трябва да има не формално обучение в училищните стаи. Учениците понякога са отъкчени от учителите си, от прекалено формалното поднасяне на информацията. Трябва да се даде възможност на младите хора да посетят различни градове в Европа, да видят какво се случва в Европа. Добре е да има повече средства в Еразъм Плюс и да могат да се финансират повече проекти като този. Надявам се, че това ще се случи в близкото бъдеще. Искаме да насърчим образованието господин Христа Микакис, за нас, нас без, беше много важно ам, да се справим с този проект, въпреки че се сблъсквахме с много проблеми. Ние сами се учихме от този проект, докато го създавахме. Ам, об... И знаехме другите как се чувства, защото бяхме в същата ситуация. Благодаря ви за хубавите отговори. Искам да кажа, че сте добре дошли да останете с нас и да чуете какво ще каже комисията за програмата Erasm+. Плюс. Това е следващата ни точка. Новата рамкова програма Erasm+, Плюс, която обхваща обучение, образование и спорт – Еразъм Плюс се превърна в едно от основните постижения на предишния мандат на нашата комисия. Край на 2013 година беше прият Еразъм Плюс, тече от за срок от 7 години, от 2014 до 2020. Сега е края на първата година на изпълнението. Добре е да видим как стоят нещата. Особено като имаме предвид някои от обезпокояващите новини, свързани с недостига на средства. Ето защо ние поканихме господин Нот, който е генерален директор в комисията, за да ни представи изпълнението на програмата Еразъм Плюс и най-вече като си имат предвид бюджетните ограничения и последиците от това. Господин Ноц, имате думата. Благодаря ви. Както казахте, ще ви представя накратко днешната тема. Първо ще ви припомня какво представлява програмата, защото доколкото разбирам, много членовете на вашата комисия не са добре запознати с програмата, така че ще ви представя накратко кратко, след което ще ви обясня как точно изпълняваме програмата и какви са пуките, които си извадихме от първата година на нейното изпълнение. Основната особеност на новата програма е, че се опитваме да обединим 7 предишни програми. Младъж в, в, в, в дейност, Еразъм Муздус, програмата за учене през целия живот и други по-малки програми в една обща рамкова програма с три основни ключови действия. Първа, която е много видна в програмата, разбира се, е мобилността. много важни елементи са проектите за сътрудничество и подкрепата за политически реформи. Една от основните ни цели с новата програма е да имаме по-голямо въздействие. Т.е. да се намали броя на дейностите, за да не се разпръскват средствата без постигане на въздействие и да се съсредоточим върху по-важните действия, които да имат по-голямо въздействие. И най-важно е какво се прави в рамките на програмата, а не от къде идват бенефициентите. Опитваме също така да засилим и връзките с основните политически цели в Европа, т.е. модернизацията на образователните системи. И разбира се, също така искахме да гарантираме, че постигнатото чрез проекта се използва възможно най- ефикасно за разпространение на резултатите от проекта. Това бяха основните ни цели разгледаме първата ни ключова дейност, а именно мобилността, тук на екрана виждате някои от основните програми, които подкрепяме в рамките на мобилността. За отделните учащи се насърчаваме мобилност в рамките на висшето образование, професионалното обучение и младите хора. За служителите го правим и в петте области, в висше образование, учебни програми за възрастни хора и млади хора. Важно е сега от тук нататък всички програми за мобилност да бъдат в рамките на институционната рамка, т.е. неотделни личности кандидатстват за участие, а кандидат, процес на кандидатстване се извършва чрез някаква институция, чрез ам, ам, учебно заведение, чрез правителството или чрез някаква друга институция. Друго важно, важно начинание бе са съвместните магистърски програми, които вече съществуваха в рамките на Еразъм Мундус до сега. Това е, са програми за трансгранично сътрудничество между университети, чрез които се създава обща учебна програма между, повече от, между няколко университета, и студентите учат по тази съвместна учебна програма. И последният важен елемент е свързан с студентските заеми. Ние не опускаме такива заеми, но сме изградили една система за гаранции в подкрепа на студентските заеми с цел трансгранична мобилност за магистърската степен. Втората ключова дейност е – сътрудничество за иновации. Тя е основава на проекти и целта е да се променят организациите, които участват в проекта, но и като цяло да имаме по-голям въздействие върху цялата позвателна система. Два, два типа е сътрудничеството, стратегически партньорства с националните агенции, има междуотраслово и трансгранично сътрудничество с цел промяна за самите участници и като цяло за платформата система, както вече казах. И имаме също така няколко по-специализирани дейности, али, е, съюзите на познанието и съюзите на отрасловите умения. Първото е в областта на висшето образование, второто е в областта на професионалното обучение. Целта е да се засили сътрудничеството с предприятията, така, например, Алиансата на браншовите умения, разкажат какви са конкретните умения, които не, не достигат, за да се осъществи връзката между предприятията и образователната система. Това като цяло са мащабни проекти, които се ръководят от изпълнителните агенции. Как стоят нещата на практика? Много се говори, разбира се, за бюджета на програмата и тук наистина имаше голяма промяна, защото с ваша помощ успяхме да увеличим бюджета с 40% в сравнение с предишният 7 годишен период. И така общият сума за 7 години се увеличи по функция 1А т.е. най-голямата част от бюджета идва от функция 1А, а допълнително 1,67 милиарда евро идват от външни инструменти, като например инструментът за разширяване и други. Виждате на тази пост график как се развива бюджета през за 7 годишният период. И виждате, че увеличението за този 7 годишен период, сравнен е с предишния, ни дава възможност да разполагаме с един бюджет, който е близо два пъти който ще бъде близо два пъти по-висок през 2020 година, сравнение с сегашния бюджет. Тоест ще имаме близо 3 милиарда през 2020 година, сега имаме малко над милиард и половина. Така че има значително предвидено увеличение на бюджета, но за тази графика виждате нещо, което ще се спре след малко, а именно, че като цяло има сравнително запазване на еднакво равнище в началото, т.е. разликата между 2014 и 2015 не е много голяма, т.е. бюджет с 2015 не е значително по-голяма от бюджета с 2014 година. Започва увеличението през 2016 година и от тогава вече бюджета започва да се увеличава по съществено през оставащите 4 години до края на програмния период. Има една особено свързана с правното основание на Еразъм Плюс. И в правната основание се разписани определени процентни стойности за разпределение на бюджета. Тези проценти бяха въведени след приключване на преговори между Европейския парламент и съвета. Виждате процентите в таблицата пред вас. Виждате и разбивка по ключови дейности. Системата като цяло е доста сложна. Така, например, 77,5% от бюджета се предвижда за образование и обучение, 10% за младеж, за младеща и по-малки са процентите отделени за другите елементи в програмата. А в рамките на общата графа образование и обучение има разбивка, така най-малко 33% трябва да бъдат отделени за висшето образование. Но тук говорим за 33% от целия бюджет, а не от бюджета за образование и обучение. И ние трябва да взимаме всички тези параметри, когато прилагаме програмата. Същото въжи и за ключовите дейности, които виждате на таблицата в ляво. Мобилност, ключово действие 1, минимум 63%. 28% е заключувал ключова, ключова дейност 2, проектите за сътрудничество и накрая подкрепите за политически реформи получава 4,2% от бюджета. Виждате, че има известна гъвкавост за разбивката по отрасли в размер на 5%. Така, например, по-рано видяхме, че е определена общият сума за 7-те години. А, тези изисквания, за които сега ви говоря, засягат 7 годишният период, а не бюджета за всяка отделна година. Като вече казах, има 14,7 милиарда за 7 те години, което означава, че 1,4% 4 милиарда трябва да се отделят годишно за образование и обучение плюс-минус 5%. Ако взимате участие в бюджетните преговори, за вас е важно да знаете също така, че бюджетът на програмата Еразъм Plus се разподеля по 4 бюджетни редове. Първият най-важният е с образованието и обучението, другите две са свързани с младеща, Жан, програмата Жан Моне и спорта, като разбира се двата, двата последно споменати бюджетни редове са по-маловажни, но трябва да им прави, че има четири бюджетни редове, които влизат в бюджета. Има също така и 4 бюджетни редове в рамките на функция 4, свързана с международната дейност. Тук говорим вече за програмите в държавите, които са в програмата за разширяване. Голяма част от управлението се осъществява чрез националните агенции 80% и около 20% се осъществява чрез изпълнителната агенция на Европейската комисия ЕАЦА. И много малка част от програмата се изпълнява пряко от генералната ни дирекция в комисията. Друга важна промяна в управлението, опосяването, което въведохме, чрез а, използване чрез нова система за изчисляване на разходите. Тоест, предвиждат се разходи с фиксирани суми, вместо да се искат конкретни доказателства за разходи за пътуване, например. Нека сега да видим какво постигнахме тази година. 2014 година е първата година на програмата. Трябваше да започнат много нови елементи. Както вече казах, по-голяма част от програмата се осъществява от националните агенти. За целта трябваше да ги обновим. Има общо 60 такива в участващите държави. Трябваше да ги получим и да разгледаме всяка една от тези агенции, за да проверим, че всичките функционират добре. Някои от тях, разбира се, вече участваха в предишната програма и те бяха подложени на по- слаб контрол в сравнение с агенциите, които сега бяха създадени, за да вземат участие в програмата Еразъм Плюс. Издадохме нов наръчник с насоки, Създадохме и нов интегриран софтуер за програмата, а междувременно, разбира се, продължаваме да прилагаме последната година от предишната програма. И затова трябва да сме наясно, че тази година имаше известни проблеми, което беше съвсем естествено. Прилаган, изпълнението тази година беше забавено в сравнение с предишните години. Не бих казал, че беше по-бавно с сравнение с изпълнението на първата година на предишната програма, но със сигурност имаше закъснения в сравнение с предишните, с последните години на предишната програма. Имаше закъсняване на крайните срокове, но ми се струва, че започваме постепенно да се връщаме към нормален ритъм в сравнение с предишните години. Внимателно трябва да разгледаме въпроса, свързан с увеличаването на Средно всичките проекти, които засяга най-вече стратегическите партньорства, защото има тенденция проектите да се оголемяват. Или казвам с други думи, можем по този начин имаме възможност да изберем по-малко проекти. И затова трябва да сме сигурни, че действително проектите трябва да бъдат толкова големи, и за целта трябва внимателно да държим под око тези проекти с помощта на националните агенции. Имаше и елементи, които не бяха започнати тази година, най-вече свързаните с функция 4 по много проста причина. Много късно бяха одобрени тези средства, чак тази година нямаше как да бъдат започнат тази година, но парите няма да бъдат загубени, те просто ще бъдат освоени за 6 години, не за 7. Не, бях, не беше лансирана и чета свързана с студентските заеми. Първите ангажименти ще бъдат поети в края на тази година, но ще започнат реално да дават резултати чак до година. И следвало да подчертая, че тези закъснения не означава, че не използваме цялата програма и още по-малко, че не използваме целият бюджет. Целият бюджет ще бъде освоен без проблеми. Както вече казах, както ви показах и на предишният екран, както вижте на екрана в момента, бюджета не е чак толкова по-висок тази година, в сравнение с предишните години. Така че имаше много големи очаквания в държавите членки и в отрасла като цяло защото триумфално заявихме, че има 40% увеличение на бюджета, но не за тази година, което доведе до известна до известно неразбиране, предизвикахме много голям ентусиазъм, а нямаше как да одобрим много нови проекти. И това доведе до сравнително ниски равнища на подбор в някои отрасли, но държа да подчертая, че това са само предварителните резултати, защото продължава да се работи. Това не са окончателните данни в края на годината. Така, например, ще има увеличение на участието за а, програмата Младеж, тъй като имаше последващи а, програми за участие. Ще има и други корекции в данните, но като цяло е ясно, че нивото на одобрение на проекти не е много високо. И това е проблем, който трябва да разгледаме внимателно в една програма като Еразъм Плюс, защото Еразъм Плюс, разбира се, е много важна програма, програма но също така е и програма, която се нуждае от критическа маса, за да достигне до достатъчно много хора в образователната система. Увеличението на бюджета до година, разбира се, ще ни помогне, но това е факт, който трябва да сме наясно. И накрая бих искал да засегна една от най-важните теми, които би трябвало да споделя с вас и това е недостигът на бюджетни кредити за плащания. Предполагам, няма да си знаят от този факт. Както знаете, в многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година не са включи, не бяха включени достатъчно бюджетни кредити за плащане от самото начало. И мога да ви дам за пример една ключова ключова сума. Ако сравните 2014-2013 година по отношение на бюджетните кредити за плати за задължения, т.е. доходите, докол- може да включваме и т.н., сме получили 9% увеличение на бюджет в сравнение с 2013 година, но по отношение на плащанията получаваме 313% по-малко сравнение с миналата година. Така че очевидно нямаме достатъчно бюджетни кредити за плащания, за да можем да изпълним програмата. Как се справяме с този проблем? Ами забавихме малко плащанията, тъй като работим, както знаете, с система за предварително финансиране. Има предварително отпускане на средства за проектите и за агенциите. И ние намалихме равнището на предварително финансиране, за да има възможност да платим нещо на всички, но да платим по-малко на всички. Което не значи, че ще платим по-малко като цяло, значи просто, че ще трябва да платим повече през едните години. И дори с тези мерки все пак ни липсват доста съществени средства. Знаете, че пускахме 202 милиона допълнителни кредити за плащания за тази година и те са заложени в един от проектите за коригиращи бюджети, които се обсъждат в момента. Днес сме 1 декември и мога да ви уверя, че в момента извършваме наистина последните плащания с средства, с които разполагаме. През едните години, просто през едните няколко дни средствата ни напълно ще се изчерпят. И ако не получим тези 202 милиона, които се надявахме вече да сме получили към момента. Това чисто и просто значи, че няма да можем да извършим плащането до края на годината. Дали това създава сериозни проблеми за проектите на място? Не мисля. Това няма да доведе до забавяне на плащанията за самите студенти, защото, както вече казах, ние работим чрез система чрез националните агенции. Националните агенции като цяло разполагат с известен марш, за да могат да, да закрепят последния месец на годината. Това обаче означава, че ще трябва да платим тези средства възможно най-рано до година. И ако не получим тези допълнителни 202 милиона евро, ще трябва да извършим плащанията със средствата за 2015 година. Или казвам друго дума, ще започнем бюджета за 2012 година с а, а, намаляване на на, на средствата, с които разполагаме. И това е абсолютно очевидно. Ако няма същото средства тази година, няма да има същото средства и до година. И ако прехвърлите тези 202 милиона евро за до година, ще се увеличи още повече недостига на средства и очевидно, че няма да успеем да изкараме дори до 1 декември до година. Напълно ще свършат средствата ни. И мисля, че още някъде през есента ще ни свършат средствата. Това мисля, че е много важен въпрос за устичивостта на програмата във времето. Ако също така, ако бюджетът започне да се увеличи през едните години, ако всъщност няма увеличение на бюджета през едните години, няма как да се справим, защото продължава да няма достатъчно бюджетни кредити за плащане, предвидени в сравнение с бюджетните кредити за плати задължения. Това е един много важен проблем за нас и знам, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Но разбира се, ще ни трябва и съгласието на съвета, за да постигнем някакъв напредък. И до тук ще спрям с презентацията си. Разбира се, на ваше разположение съм да отговоря на въпроси и да ви дам необходимите разяснения. Благодаря ви за представянето. Сега давам думата на колегите. Господин Глазос поиска думата. Με ιδιαίτερη προσοχή επί 25 λεπτά περίπου παρακολούθησα. Благодаря. Аз слушах много внимателно когато се представяше амбициозната програма Еразъм. Много грантове се предвиждат, въпреки че има проблеми с бюджетните кредити за плащания. Искам да попитам, с какво право ние решаваме съдбата на младите хора? Без младите хора да участват в нещо, което пряко ги засяга, без младите хора да участват в този дебат. В петък бях поканен в Европейското училище в Люксембург и бях много впечатлен както в, моето, е, в моята родна страна в Гърция. Аз отидох е, е, в Люксембург и говорих, държах реч, но това не беше точно реч. Ами аз попитах учениците какво е тяхно мнение. Те ми задават въпроси и аз им задавам въпроси. По този начин проведохме диалог. И председателят, който организира тази среща, подходи по много демократичен начин. Аз бях поканен там на тази среща в това училище и един от учениците беше избран като председателстваш на срещата. И първо той започна диалога и аз отговарях на неговия въпрос. Но аз му казах това, че ти е, председателстваш срещата, не значи, че трябва да зададеш пръв въпроса си. Той разбра какво имам предвид и каза, че ще си зададе въпроса най-накрая. Относно проекта Еразъм. Много отблизо наблюдавам тази тема. Дали това е една програма за младите хора или дали е програма, чрез която ние налагаме нашата позиция върху младите хора? Единственото право, с което ние разполагаме, всъщност не е право, а това е задължение да прехвърляме а, нашия опит към младите хора, но не това да става без контрол. Младите хора трябва да участват в хода на събирането на този опит. И други пъти съм взимал думата тук. Смятам, че е, съм само глас в пустиня. Е, младите момичета от Кипър, те говориха с мен, но не говориха на гръцки, а на английски. Ние очаквахме ли от тях да а, говорят на английски. Може би трябваше да им се каже нещо друго, а не да им се внушава говорете на английски, защото така ще покажете колко добре владеете езика. Не, не трябва да става така, че ние да не насърчаваме младите хора да говорят народния си език. Това е безпредседентно. Ето те са тук пред мен, слушаха ме и могат да потвърдят моите думи. Госпожа Камамберт, имате думата. Благодаря. Благодаря и на комисията. Признавам, че съм наистина развълнувана не само заради стойностите, които ни представиха, а и заради това, че последните две години не са проведени дискусии в нашата комисия. Мога да си спомня, че тук в комисията се разбрахме да се запази старото име на програмата, а то не се появява във вашето представяне. Сякаш е изтрита от лицето на света. Еразъм, Леонардо да Винчи, Еразъм. Това са основните акценти, които ние искахме да бъдат запазани. Комисията говори за друго, друга програма, за три действия. Наистина съм ядосана от това – защото в парламента а, говорихме за друго. Друго, което ме подразни е, че отново установяваме, че има разминаване между плащанията и поетите ангажименти. И вие казахте току-що, че националните агенции могат да компенсират, защото имат пуфър – буфер, но аз знам от е, личен опит нашата агенция, че този буфер, че този буфер е, ще бъде изчерпан и другата година средствата могат и да не стигнат до, сеп, до, до декември, ами да бъдат разходвани още до септември. И тогава националните агенции няма да са в състояние да запълнят тази дупка 9% плюс тази година, но 13% минус. Това а, са данни, които говорят сами за себе си и това не е приемливо. Получихме първите реакции от националните ни агенции, поне от Германия се посочва, че по отношение на партньорствата в училищата и програмата Комени изисква се изискват се технически промени съгласно тази програма и това а, не доведе до лесното изпълнение на програмата. Не говорим тук а, за а, компютър компютри или за някаква друга техника, ми говорим за това, че а, програмата не е приемана с отворени а, ръце и а, партньорството в училищата трябва да бъде насърчавано и другата година, защото а, тя заема централно място в нашите програма. А, не може толкова малко заявления да бъдат одобрявани. Това не беше намерението ни тук в комисията. Ние искаме нещата да бъдат упростени. Това ни беше целта. Заявленията да бъдат подавани по безпрепятствено, а пък нещата се отежниха и най-вече за училищата. Говоря за програмата Комениус трябва нещо да се промени и то спешно, така че следващата година повече програми да бъдат финансири, финансирани от програмата Comenius. Това е реакцията, която сме получили а, от местно ниво. Не става просто толкова за средствата, колкото за реалното одобряване на проектите. Госпожа Ферхая. Искам да се присъединя към това, което каза Петра. За съжаление не виждаме вече табле, таб, таблицата, но бях шокирана от това колко проекти са били одобрени и къде са се влели средствата. Тези, които ние насърчавахме, са пренебрегнати и на място се изпълняват само почти едни и същи програми. Отно, относно висшето образование, което взема централно място в програмите. Там беше показано, че има одобрение 100%, изпълнение 100%, а по други програми много заявления са били отхвърлени. Ще ми се да знам защо е станало така, по какви а, причини тези програми не са, а, или тези проекти не са одобрени, не са отговаряни изискванията или така нататък. Друго изпълнението, което се следи от националните агенции. Имаше реакции от различните национални агенции, а, видя се къде има проблеми и къде не. Относно изпълнението на Еразъм Плюс, трябва да се навлезе в по-големи подробности, свързани с затрудненията. Относно риска и финансовата ситуация. Показахте една крива как ще се разпределят сумите в бъдеще. Вижда се, че покачването в началото е по-малко, накрая повече. При по-низкото покачване добре е да представите разпределянето на разходите. Какви са финансовите рискове, които поемаме, когато накрая има такова драстично покачване, когато трябва да се разходва бюджета накрая. Как, как ще изглеждат изчисленията, какъв ще е годишния бюджет и какво ще стане, ако на национално ниво бъдат съкръщавани бюджети отново, какви ем, предпазни механизми се предвиждат е, при планирането т.е. програми и заявления, които са одобрени, ще могат ли да бъдат изплатени до края. Знам, че ако средствата не стигат до края на годината, това означава, че студентите, участващи в обменните програми, ще получат по-малко средства. Това вече се е случвало. Ние сме се опитвали а, да работим върху упростяване на новите програми, да изменим новите програми, но при новото изпълнение се вижда, че нещата не вървят в тази посока. Ще ми се да има а, допълнителна информация по този въпрос. А, на следващо място имаме си работа с една комисия, която е структурирана по нов начин – всичко, което се отнася до програмата Леонардо и професионалното обучение е в ресора на госпожа Тайсън, а образованието е в е, сектор на образованието и културата, в ресора на друг комисар. Как конкретно ще бъдат изпълнени нещата на практика? Дали наистина така са разпределени тези а, теми? А, дали програмата Еразъм ще е, бъде разпределена и в двата ресора на двамата комисари. Искам допълнителна информация. Благодаря ви. Благодаря. Хелга Трупъл е следващия оратор. Искам да кажа, че наистина искам да критикувам съвета. Е, казахте, че има 13% съкръщаване на средства тази година, което е против обещанията поети от съвета, парламента и комисията. И това не е, е добър знак от страна на Европейския съюз. Добре е да изразим нашата критика към съвета и то много ясно за това, че те унищожават доверието в европейските институции. На второ място, нещо, което казаха двамата колеги вече, и то беше свързано с старите имена на програмите, и че е по-лесно с старите програми да привлечем повече участници. В е, насоките, свързани с подаването на заявлението, няма информация на всички езици. Защо е така? Защо на сайта има информация само на английски. Това не е сайт, който е дружелюбен към своите потребители. Да речем, има университети, училища, които кандидатстват и на които ме е писнало тази система, защото заявленията стават все по-сложни, трябва да се а, предоставят все повече данни и е кандидатите се отказват от тези заявления. А ние искаме да има по-лесен начин хората да кандидатстват и да се възползват от новите възможности, включени в програмата Еразъм Плюс. Трябва много насериозно да вземете това. Трябва да окажете съдействие, защото отказвате хората да кандидатстват. Благодаря ви, господин Моргано. E Благодаря за това изложение и в смисъл на това, което казаха моите колеги, имам два въпроса. Вижда се, че предвижданията относно кредитите очаква се една покрива до 2020 година. Може би през 2016 година ще има проверка на средносрочния бюджет и да няма изненади. Но каква е гаранцията, която имаме, че през 2016 година няма да има спад? И следващия въпрос. По отношение обема на фондовете, които са недостатъчни, бих искал да зная какво е отражението на разходите за структурата по отношение в сравнение с фондовете, които са предназначени за осъществяване на четирите програми, за които стана дума. И един последен аспект бих искал веднага, щом информацията бъде на разположение, защото вие казахте, че все още нямате окончателните данни, Бих искал да ми изпратите окончателната информация, за да може да видим каква е ситуацията. Благодаря. Uh... Благодаря ви. Госпожа Шойдрова и по още въпрос от колегата Хелга Трупел. Но ще помоля наистина да се изказвате съвсем накратко, защото имам и заседание на координаторите. Бих искал да добавя няколко думи на тази дискусия. Много съм доволна, че има възможност да говоря по този въпрос. Трябва да се каже, че Еразъм е, е програма, това е един финансов инструмент за постигане на определени цели. И ако програмата не е добре изпълнена, тогава няма да бъдат постигнати набелязаните цели. Лесно е да се обясни това на комисията, а и на Европейския съвет. Ако искате да постигнете всички цели, които са набелязани за 2020 година, трябва да се изпълни програмата Erasm Плюс като е, инструмент за постигане на тези цели. Освен това искам да кажа, че микрофон. Исках да кажа, че има проблем. В регламента, за който говорихме, става дума за партньорството, защото агенциите не могат да ограничат сумите за някои проекти. Докато през предишния период беше възможно да се ограничават стойностите на проектите, докато сега вече регламент е променен, което създава проблеми с удовлетворяването на всички изисквания. Благодаря. Thank you имам само допълнителен въпрос. Какви, какво е положението с финансовите гаранции за студентите в магистърските програми? И последна думата е Мусим Марага. Добър вечер Считам, че отговорниците от комисията просто не са имали късмет с това, че контраста между изискванията, страста, която младите хора, които представиха тази вечер техните проекти и програмата, която е действително сравнително скромна, тази разлика е наистина огромна. Младите хора ще излязат от тук и ще си кажат, че им се дават а, награди, но че от друга страна ги санкционира. Т.е. трябва да има някаква, някаква логика във всичко това. Трябва да, да се изпълняват програмите, които са обявени. И това, което искам да попитам представителя на комисията, как сега, по-настоящем, след като сме в една ситуация, при която ще се преопределя по економическата политика, каква е ролята, която се отдава на висшето образование и на професионалното образование. Как ще осигурим това да има кандидати за тези програми, по-специално в областта на професионалното образование, професионалното обучение, като се поставя един, едно ново ударение, но което е съвсем разумно, защото като слушам младите, съм все по-убеден в това. Как да се улесни мобилността, ако еразъм трябва да върви в определена посока, това е да се... Струва ми се, че трябва да се постави именно ударението върху а, средното и висшето образование. И това трябва да бъде цел. Възможна, вероятна цел за програмата за бъдещите години. Thank you. And now... Благодаря ви. Господин Ноц, моля да отговорите на зададените въпроси. Благодаря ви. Ще се опитам да групирам въпросите. Първи въпрос беше свързан с имената на програмите. Разбира се, имената продължават да съществуват. Не ги използват днес, вярно е. Просто защото понякога е по-лесно да се говори с имената на браншовете, а не с имената на програмите. Може би това е по-лесно и за някои от колегите, които не са толкова добре запознати с имената на отделните програми. Някои от вас са много добре запознати какво значи програмата Comenius, училища, че Леонардо е програмата за професионално обучение, но това не е толкова очевидно за някои от другите колеги. Но разбира се, секторите, които споменах, пряко отговарят на предишните имена на програмите, които продължават да съществуват в рамките на програмата Erasmus+. Имаше и няколко коментари по бюджетният профил и това как то ще се осъществи на практика. Профилът не беше решен от комисията. Профилът вече е заложен в многодишната финансова рамка, т.е. той беше взет с съвместно решение на съвета и парламента. Така че вярно е, че беше предвиден междинен преглед на годишната финансова рамка през 2016 година и от тази гледна точка има опасност предвидените суми да бъдат преразгледани, затова трябва да съблюдаваме програмата да се изпълнява ефикасно, за да може да покажем конкретни резултати и при междинният преглед програмата ни все още да се разглежда по същия начин, както преди няколко, преди няколко години преди това, когато се обсъждаше многоличната финансова рамка, а именно но не е да се гледа като една програма, която може да допринесе за редица неща в Европа. Реформа на образователната система и по този начин да допринесе за економически растеж на Съюза. И това трябва да е също толкова вярно през 2016 година, колкото беше в предишните години, когато обсъждахме програмата. Но разбира се, трябва да внимаваме това наистина да се случи. Напълно сте прави. Има ли опасност а, от това, че бюджет се увеличава толкова значително в последните години на програмния период. Разбира се, има рискове с тази тенденция. Ще трябва да мобилизираме много нови проекти и участници. И си отбелязвам коментара ви, свързан с организациите и участниците в програмите и фактът, че според тях не сме упростили достатъчно процедурите. Трябва да вземем правит този факт, защото имаме нужда от привличане на повече интерес към програмите. Разбира се, сблъскваме се с някои конфликтни искания в дадени области, както подчерта и госпожа Шудорова. Ето защо и в опитите ни да защитим увеличението на бюджета, преди всичко трябва да можем да покажем конкретни резултати. А за целта трябва да имаме необходимото равнище на докладване. Докладване за постигнатите резултати. И знам, че това осложнява процедурата за участниците. Изискваме повече докладване от тяхна страна и по-редовно докладване, но за нас това е важно, за да можем да покажем резултатите от програмата. От друга страна, както вече казах, намалихме изискването за докладване, където няма нужда от него. Например, при доказването на е, пътните разходи. Сега сме въвели нова система с разходи по единици, която очевидно представлява административно простяване. Така че от една страна съм напълно съгласен. Е, имаме нужното постяване, от другата страна трябва да искаме и повече докладване, за да можем да покажем резултатите от програмата. И когато го правим, трябва също така да изискваме докладване в възможно най-лесен формат и като избягваме съществуването на паралелни канали за докладване. Така, например, искаме голяма част от необходимата информация още на етапа на кандидатурите и по този начин вече набираме част от информацията, която ще използваме за, доказ... за показване на резултатите от програмата. И разбирам, за някои от участниците може би това е, е прекалено тежка процедура, но е, по този начин ще опитваме да равновесим различните искания, които има по, по програмата. Имаше и редица коментари за липсата на одобрени проекти в в рамките на Comenius, програмата за сътрудничество между училищата. Има също така и коментар, свързан с размерите на проектите. Както вече казах и в презентацията си, това е въпрос, който трябва да разгледаме по-внимателно, тъй като през първата година на програмата националните агенции не са използвали достатъчно възможностите, с които разполагат за ограничаване на бюджета. И това е тема, която вече обсъждаме с тях, т.е. искаме да им дадем повече насоки за това какво могат да направят. Защото националните агенции трябва да имат възможност да направят оценка на бюджета, съпровозващ дадена програма и да направят оценка на това дали бюджета са размерен и дали не е прекалено раздут. Защото ако има прекалено раздути бюджети, конкретните, конкретните последствия е, че можем ние да одобрим по-малък брой проекти като цяло. Така че да, това е въпрос, който обсъждаме с националните агенции и се стремим да увеличим ролята на националните агенции в подбора на проектите и оценката на бюджетите, за да сме сигурни, че бюджетите не са прекалено несъразмерени. По въпроса за недостига на кредити за плащания, както спомена една от колегите ви, буферът, който в момент, с който в момента разполагат националните агенции, е достатъчен, може би, за да се справяте през месец декември, но само за това. Така че ще трябва да пристъпим към плащания незабавно през януари. По този начин ще засилим недостига за бюджета за до година както вече казах, в това положение ще ни се изчерпят средствата още след лятото до година и разбира се, буфорите на Националната агенция няма да бъдат достатъчни. Напълно съм съгласен с вашия анализ. Имаше и един въпрос за равнището на одобрение на проектите за висшето образование, което наистина е много висок. 96%. Това се обяснява с факта, че за висшето образование се използва по-различна система, отколкото за другите отрасли. В тази област се работи с предварително подобрани партньори. Тоест има процес на сертифициране по Еразъм и се работи с определен бой университети, който е същият всяка година. И това обяснява също така и високото равнище на подбор в областта на бившето образование. Както вече обясних, всички програми за мобилност в момента се осъществяват чрез институции, т.е. вече няма индивидуална мобилност, а мобилност в рамките на учебни заведения. Положението е различно по отношение на училищата, тъй като всяко училище кандидатства с конкретен проект и този проект се одобрява или не. Отбелязахте също така, че в миналото при недостиг на средства се променяха, се, се намаляваха стипендите на студентите. И това е практика, която променихме с програмата Erasmus Plus. Сега вече предварително обявяваме размера на стипендиите и тези стипендии трябва да се зачита, размер трябва да се зачита през целият период на програмата. И това означава, че университетите вече няма да имат възможността да правят това, което са правили в миналото, а именно да намаляват стипендиите на студентите, за да запазят броят на участващите студенти, дори при намаляване на бюджета. Това вече няма да бъде възможно и това означава, че каквото и да се случи, университетите ще трябва да отпуснат предварително договорената стипендия, което може да доведе до намаляване на броя на, на студентите, които участват в програмата но това отново са противоречащи си цели, които трябва да се опитаме да помирим по някакъв начин на място. Намалението от 13% на кредити за плащания беше предвидено в многодишната финансова рамка. Тоест, това не беше съкръщение решено тази година. То беше предвидено в а, МФР. Translations are coming. I mean, we work with a national agency относно националните агенции. Ние им възложихме задачата да преведат на съответните езици и на ръчниците, Постепенно се прави и това, но тъй като през тази година се задвижва всичко, може да отнеме известно време схемите за гаранциите, средствата от Европейския фонд, и а, имам предвид фонда за инвестициите. Приключва се вече с окончателните споразумения и а, идеята е от следващата година да се започна. Режийните разходи имаше и такъв въпрос. Има таван за тези разходи, които са предвидени в правното основание. Този таван е за, за административни разходи 1,9, за е, управленските функции 3,4%. През първата година разходите са малко над този процент, тъй като имаше много разходи, свързани с първоначалната фаза, разходи за софтуер и така нататък. И след това е, бюджета за изпълнението ще се увеличава пропорционално. Изпълнението продължава. Няма как да има окончателни данни, защото а, приложение, изпълнението тече ще тече през следващата година, дори за проекти, които са започнати сега. За някои проекти са необходими 3 или 4 години, така че е, за окончателни данни са необходими няколко години. Възможно най-бързо ще публикуваме това, с което разполагаме. До края на есента на следващата година ще имаме една обща картина за това, което се е случило през 2014 година. Младеща участва в проектите. Програмата Младеща в действие е проект, който обхваща младите хора на място. Тази година за хората, които бяха включени, знаят, че е предвидено изтегляне на средствата напред тази година за Леонардо, е, една трета и за Еразъм една трета. Професионалното обучение е, ще получи по-голяма част от тези предварително изтеглени е, средства, тъй като, знаете, професионалното обучение е много важно. Тази година и на сектора за висшето образование, и на сектора за професионалното образование беше даден приоритет. Не искам да ви отнемам повече от времето. Това е. Благодаря ви за вашите отговори, за вашето представяне. Благодаря на всички, които участваха в този така важен дебат. Сега искам да ви помоля да останете за заседанието на координаторите. Само координаторите да останат. Това е заседание при закрити врата.